Уважаеми колеги, е, откривам заседанието. Искам да се извиня от името на председателя Албертини, който днес не може да бъде с нас. И е, сега е, искам да погледнем и да приемем дневния ред. Първо ще разгледаме второто съображение за предложението за резолюция относно доклада за напредъка на Исландия. Е, идеята е да изменим около 20, да разгледам около 20 изменения, предложени от колегите по този доклад, които са представени от господин Кристиан Преда Господин Прайда, а ето го там. Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на румънски. От е, последната дискусия, която проведохме в нашата комисия по този доклад на 10 февруари, се случиха две важни неща във връзка с Исландия. Първо, е, решението на президента на Исландия да а, постави споразумението АИСЕФ за, а, на референдум, който ще се проведе на 9 април. Предвид тази ситуация внесох устно изменение към точка 10 на текста, който обсъдихме в, през февруари. Ще прочета.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 Край на цитата. И аз се смятам, че е важно да се добави, че а, проучването на общественото мнение в Исландия показа, че има мнозинство в Исландия в полза на това ново споразумение и ще гласуват на 9 април. Второто важно нещо, което се случи в Исландия е на успеха на седмия кръг на преговорите между Европейския съюз, Норвегия, Исландия и Фаройските острови относно общото управление на ресурсите от Скумрия. Внесох едно устно изменение, цитирам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 Що се отнася до измененията, внесени от колегите, мога да кажа, че подкрепям повечето от тях, защото според мен те допринасят е, за нашето предложение. Има обаче няколко изменения, които не мога да е, приема и ще обясня защо. Първо изменение едно, внесено от е, колегите Таран за Аржентини относно инициатива, която не е пряко свързана според мен с поразумението за присъединяване. Във втората част на изменение 2 се говори за вътрешната ситуация в Европейския съюз, аз не смятам, че това е свързано с резоля, резолюцията. Изменение номер 2, също така внесено от господин Дева, не смятам, че има причина да се страхуваме, че гражданите на ИНС Исландия са избързали с, с преговорите във връзка с АСФ. Те дадоха достатъчно време на анкетната комисия да приключи с работата си и резултата за финансовата и банкова криза, която разтърси Исландия в 2008 година, бяха изчерпателни. Искам да ви напомня, че в този момент разследванията срещу бившия министр-председател вървят от нормално, що се отнася до изменение 10. Това изменение се отнася за риболовния фонд, аз мисля, че е твърде рано да се обсъди тази тема, предвид факта, че ние сме в предварителния проучвателен етап и за е, главата за риболова изобщо не е отварена на този етап. Ние не можем да приемем идеята да изключим Исландия от този аспект на европейското право и накрая отхвърлям някои изменения, които изискват частично или пълно споменаване на публичното а, общественото мнение в, Исландия и в Европейския съюз. Не мога да приема такива изменения, защото смятам, че всички точки, които се занимават а, с общественото мнение, са много важни. И мисля, че набъркам, когато казвам, че общественото мнение е много важен политически аспект, тогава, когато говорим за приемането на Исландия в Европейския съюз и като член членове на Европейския парламент не можем да си откажем правото да имаме становище по този въпрос, особено след като а, Евробарометър показа, че в последното си изследване, че 56% вярват на е, Европейския парламент, а само 28% вярват на Исландския парламент, така че ние сме в много добра ситуация в това отношение. Благодаря ви. Благодаря, господин Лотсън. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя докладчика за представени от него доклад. Докладчикът е максимално отдалечен в рамките на Европейския съюз от Исландия, ми се струва и независимо от разстоянието, той много добре разбира пред какви предизвикателства е изправена страната. Господин председателю, няма нищо в доклада, по което да кажем, че сме по принцип против. Внесли сме едно-две изменения, но ние подкрепяме общата ориентация на доклада. Според нас тук стоят основно три въпроса. Първият е въпроса за волята на исламския народ да се присъедини към Европейския съюз. Очакваме официалното доказателство, което предстои. Вторият въпрос е обещетенията от банките. Според нас постигнатата договореност е добра. Откровено казано, някои от местните органи и а, други а, субекти, е, инвестирали средства е, в исландски банки, трябвало да бъдат е, малко по-предпазливи, а не да си затворят очите за всичко друго, за да търсят високата доходност в исландските банки в онзи период, но позицията на докладчика общо ни удовлетворява. И на трето място стои въпроса за риболова, най-вече за китолова, който е, те първа трябва да се обсъжда. Трябва да проявим разбиране към е, традиционния поминък в е, Исландия и същевременно да не забравяме нашите ангажименти към устойчивото развитие и опазването на околната среда. По точка 6 от доклада имам един въпрос към докладчика за политическите е, критерии е, за ролята на Министерството е, на правосъдието, министъра на правосъдието и политическите назначения. Исландия е една много малка страна. Там всички се познават помежду си. И в крайна сметка някой трябва да поеме политическа отговорност за взетите решения. Именно поради тази причина Системата, която дава особена отговорност на министра на правосъдието, се е развила в тази страна и вероятно трябва да я обсъдим с исландците. След обсъждането, може би те ще проявят готовност да променят системата си, но като имаме предвид колко малка е общността, трябва да проявим разбиране и от наша страна. Мерси, месье Уотсън. Благодаря, господин Уотсън. Госпожа Отела. Благодаря, господин председател. Първо искам да попитам дали докладчика и групите могат да погледнат е, благосклонно на изменение едно, което е, е в подкрепа на съвременната медийна инициатива. Мисля, че в Исландия има много интересни експерименти, търсики работа, е, търсики баланс между авторските права и свободния достъп до медиите. Може би докладчик докладчика да погледне това изменение и да предложи устно изменение, което да запази същността в, на предложеното изменение в крайния текст. Има ли други е, изказващи се? Е, пита председателя господин Ферн. Благодаря, господин председател. Поздравление на докладчика за отличния доклад. Аз съм заместник в тази комисия, но аз съм докладчик, постоянен докладчик в бюджетната комисия по разширяването и Предложението за измененията е приемливо. Искам да подчертая значението да се отхвърли е, изменение 17 за информацията, тъй като информацията ще бъде много важна. Е, бюджетната комисия изпраща делегация през май. За съжаление, ние не можахме да се координираме с, с комисията по външни работи. Ние не можем да отидем в Исландия през през есента, затова ще отидем през май. Има готовност и желание от страна на Исландия да реши въпрос по финансовите въпроси. Нещата са сложни, ще видим какъв ще бъде изхода от референдума, но те показват, че искат да намерят решения на трудните въпроси, като риболова, например те не искат изключение, дерогации, специални решения. Аз мисля, че Исландия ще бъде наистина една придобивка за Европа, а не само поради стратегическите, стратегическото им положение, но те са едно много напреднало общество с много големи познания в сферата на море, плаването, риболова и това е нещо, което трябва да се изтъкне. И а, както беше посочено от господин а, Исландия е една уникална държава, много модерна, много напредничава. Това е едно, дър, една държава, която обаче защищава своя език, своята култура и начина си на живот. И ние трябва да нам... приемем това, да намерим гъвкави решения. А, има две сфери. Едната е земеделието и регионалното развитие, защото има региони в Исландия, които са изцяло различни от много напредналото общество, което наблюдаваме в Рейкевик. Трябва да се намери решение на този въпрос. Именно за това ни е необходимо информация и именно за това смятам, че трябва да се отхвали изменение 17. Председателят, благодаря. Ако никой друг не иска думата, ще дам думата на докладчика да отговори. Да, благодаря господин председател, благодаря на колегите за направените бележки. Съвсем накратко, ако ми позволите, Що се отнася до точка 6, която беше спомената от господин Уотсън, това е една положителна точка. Ние оценяваме усилията на исландците, насочени към независимост на съдебната власт. Това е един от въпросите, за, и, и за назначаването на министъра на правосъдието. Този въпрос беше повдигнат от комисия, ние от, от комисията и ние отбелязваме постигнатия напредък от исландските власти, като същевременно поддържаме като същевременно се поддържа спецификата на тази малка общност и специфичността на тази държава. А, по въпроса на госпожа Хаутела за първото изменение, както вече казах в първоначалното си изказване, аз смятам, че въпроса за съвременната инициатива не е непременно свързана с преговорите. Е, е, що се отнася до последната част на изменението, тази последна част, е вне, която е внесена от Индрек Талант и Юдит е, Саргентини, тук с, е, с, това е една част, с която ние не можем да приемем, може би под някаква друга форма бихме могли да приемем изменението. Благодаря на господин Фам за направените бележки, що се отнася за изменение 17, което той спомена. Според мен то не е приемливо да се премахне позоваването, което се въвежда в съответната точка. Следователно, за мен също изменение 17 не е приемливо. Напълно съм съгласен. Благодаря, господин председател. информирам ви, че е, гласуването ще се проведе днес след обед, след е, размяната на мнение с госпожа Аштън. Следващата точка е първото разглеждане на доклада по собствена инициатива на госпожа Менис. Е, е, това е, е, е отразява международната обстановка след е, Лисабон и ролята на Европейския съюз в многостранните организации а, има препоръки. Комисията поръча външно проучване. Преди да дам на думата на госпожа Мюнис, искам да е, приветствам двама експерти, които а, които извършиха това проучване, което е раздадено в залата. Е, Мануел Деларок и Винсента Паласио от Альтернативната е, Испанска фундация. Искам да ги помоля съвсем накратко да споделят с нас резултатите от тяхното проучване. Благодаря, господин председателю. Много благодаря на парламентарната комисия по външните работи на Европейския парламент. Благодаря за предоставената ни възможност да представим проучването е, Европейския съюз като участник на световната сцена, ролята му в многостранните организации. Постарали сме се да откроим някои проблеми, възможности и да предложим възможни начини на действие. Това не е окончателен доклад, Материалът подлежи на разискване, е, на внасяне на предложения и на изказване на становище от ваша страна. Основната цел на този доклад е да се проследят начините за пълноценно оползотворяване на ролята на Европейския съюз в многостранните организации след влизането в сила на договор от Лисабон. Ето защо обръщаме внимание преди всичко на правната основа след договора от Лисабон и правомощията за представителство на Европейския съюз на различни равнища. Постарали сме се да отразим актуалното състояние, развиващата се роля на Европейския съюз и динамичното развитие за укрепване на позициите в международните организации на международната сцена. Обърнали сме внимание на основните организации, най-вече организациите в системата на ООН, на международните финансови организации, различните формации на Г8, Г20 както и някои по-специфични въпроси, като НАТО и други въпроси. Обърнали сме внимание на несъответствието а, между реалностите от една страна и целите, които си поставя а, стратегията на Европейския съюз. Констатациите са а, следните. Многостранната а, дейност а, все още не се развива пълноценно. А, Процесът е едно взаимодействие между институционалния напредък на Европейския съюз и вътрешната координация в рамките на Европейския съюз чрез механизма на координация. Можем да кажем, че това е спор между функционалистите и дървинистите и всяка страна навежда своите аргументи. За външното представителство на Европейския съюз – е, установяваме един проблем. Парадоксалното положение, което често възниква, е, да е, не се използва достатъчно договор от Лисабон. Получава се вакуум в представителството на някои международни форуми и за това Европейския съюз трябва да повиши равнището на своето участие в редица международни организации. От статут на наблюдател в статут на е, пълноправен участник или е, член на постоянните структури. Това ще засили присъствието на Европейския съюз в международните организации и е, ще е, направи по-осезателно е, действието по линия на хуманитарната помощ, на международното сътрудничество за развитие и други. И най-сетне, кадровото укрепване на Европейската служба за външна дейност трябва да бъде по-скоро качествено, отколкото количествено. Подкрепяме идеята някои е, държави и членки е, да подсилват е, на основата на сътрудничеството присъствието на Европейския съюз в някои организации, като например ООН. Формулирали сме някои предложения до Европейския парламент, например трябва ни по-динамичен механизъм за постигане на договорености, един, така да кажем, протокол за действие, който е изключително необходим, както показват последните събития в Либия, например с редовно докладване на а, върховния представител. И е, накрая последното, което искам да кажа, преди да дам думата на своя колега да каже няколко думи за економическата а, е, област, абсолютен а, е, приоритет трябва да се а, е, постави да се работи активно в структурите на ООН. От септември миналата година се постави и целта от статут на наблюдател да се премине към пълноправно членство в света за сигурност е, и преминавайки към статут на регионална организация, ще означава, че ще се отслаби е, прекомерното съсредоточаване на структурите на ООН върху националното държавното равнище. Предлагаме нови постоянни е, членове е, за някои идеи има и за реформа по отношение на квалифицираното мнозинство при вземане на решения, все в посока към укрепване на сигурността. Господин председател, ако ми позволите, първо искам да благодаря на Европейския парламент и по-специално на вашата комисия за това, че ни поканихте да представим нашите идеи по темата на Европейския съюз като глобален, глобален фактор. Искам да благодаря е, нашите препоръки е, е, за няколко организации, Международен валутен фонд, Световната банка и Г20 във връзка с, с МВФ. Участието на Европейски съюз е най-флагрантният пример на непоследователност на участие на Съюза в международна организация. Мандата на тази организация включва а, а, компетентности в макроекономическата и финансова сфера, но и по-широка координация. И въпреки всичко Европейския съюз няма официален представител, дори с наблюдател, статут наблюдател. Следователно, Европейския съюз не участва в заседанията на изпълнителния съвет на МВФ. Нито е, Еврогрупата, нито Европейската комисия имат официален представител в е, управителния съвет на МВФ. Изпълнителният съвет на МВФ а, има представители на пете най-големи акционери. Останалите държави членки принадлежат към групи, в които има членове както на Европейски съюз, така и държави извън, третия, извън Европейския съюз. Необходимо е, че според нас промяна в структурата на изпълнителния съвет, за да се отрази международния статус на Европейския съюз. Именно за това предполагам, предлагаме Европейския съюз да стане постоянен наблюдател в изпълнителния съвет с, с оглед решаването на въпроси от е, голямо значение има двама изпълнителни директори, единия за Европейския съюз, другите за държави, не членове на Европейския съюз. Едно решение беше предложено в 1998 и в 2006 година. Интересно е да се отбележи, че а, няма да се намали а, да се намалят правомощията за гласуване с предложените промени. Необходимо е да се намали на напрежението до 2020 година да се даде възможност за представителство и на новопоявяващите се економики. Необходимо е да се даде възможност да се премахне възможността за налагане на вето от страна на Съединените щати първите дати проекти е, предвиждат намаляване на квотите и оперативен статут. Ние смятаме, че първата дата 2012 година би била една добра, амбициозна възможност Европейския съюз да въведе една група на европейските държави в МВФ. Това е основната ни препоръка за Международния валутен фонд. В Световната банка тя, там положението е сравнително сходно, както в Международния валутен съюз. Отново има остарели групировки на държави. Може би и, и много често държави членки на Европейския съюз са групирани с нечленки на съюза, което ограничава тяхната дейност. Тук идеята за представител на ЕС в борда на Световната банка не е толкова ясно очертан. И също така разделението на базата на еврото не е толкова ясно разграничено, тъй като Европейската банка няма компетенции в това отношение. За може би е идеята да има един изпълнителен е, директор, което да, даде възможност за създаването на ново групиране на страните и по този начин ще се премахне възможността Европей, е, Съединените щати да налагат е, вето в изпълнителния съвет многостранните банки за развитие, като африканските банки също могат да се възползват от подобни решения. И последно за Европейски съюз и за Г20 има четири държави членки на Европейския съюз, които са членове на г20 това е една възможност, в която европейците са представени тройно на национално и на супранационално равнище. Двама председатели на европейски държави през, двама президенти на европейски държави присъстват на Г-20. Предлагаме да се намали да се намали представителството на Европейския съюз на Г-20, дали председателя на съвета или председателя на комисията би трябвало да а, присъства и ние смятаме, че Европейския съюз трябва да се стреми за по-добра връзка между Г20 и ООН, за да може Г20 да приеме легитимността, която може да му бъде дадена само от ООН. Г20 следва да бъде ситуирано като а, орган на високо равнище, да стане а, централен форум за обсъждане на економически въпроси. Можете ли да говорите малко по-бавно, го моли председателя. И накрая една втора, малко по-неамбициозна цел е да се а, водят, да се ръководят двете организации G20 и а, а ООН да а, организират работата си така, че G20 да внася изменения в ЕКОСОК. Благодаря ви. Euh, Благодаря. Сега давам думата на докладчика госпожа Мунис. Благодаря, господин председател. Да, в тази комисия няма как да отминем обстоятелството, че в момента глобално действащите фактори работят при трудни условия. Такива организации, за които говорим, съществуват от Втората световна война, обаче тяхната комплексност и тяхната тематика се разшириха изключително много и продължават да се разширяват с главозамайваща скорост и това се отнася до държавите членки, защото е много трудно да се справят с всичко това. Някои организации просто биват изпреварвани от времето. Има страшно много нови групи, органи, които обсъждат специални теми и наистина всичко се прави за сметка на Кохерентността и функционирането на различни международни организации се поставя в опасност. Една мултиполярна система наистина също осложнява ясната насоченост при управлението на света като цяло тук е, има различни структури в различните организации, които са твърде комплексни, както например е, в Европейския съюз и като цяло това води до затруднения в управлението. Лисабонския договор има намерение да създаде ефективен Европейски съюз и да направи институциите като цяло по-гъвкави. Това се отнася и до новата роля на Европейския парламент, до толкова, доколкото как в е, международната общност той ще може да е, изпълнява по един по-ясен, но очертан начин своята роля. Е, Европейският съюз трябва да се ползва с съответната тъжест Защо? Защото съсредоточава економическа, военна мощ и така нататък. Като цяло, както вече посочих, с Лисабонския договор ние създадохме ново измерение за Европейския съюз и за външната политика. Всичко това се сблъсква е, с е, други е, сложни структури, както в международно отношение, така и в Европейския съюз. Става дума за определени осложнения при разпределяне на правомощия, представителство и така нататък. Всичко това трябва да бъде разгледано в рамките на отделните държави. Формата на международната архитектура естествено също трябва да бъде взета предвид – така че да можем да установим по-ясно мястото на Европейския съюз там. Има различни елементи, които водят е, до заключението, че този доклад не може да бъде линеен, не може да бъде еднопосочен и естествено е, тук е, трябва да бъдат разгледани различните организации на многостранна основа. времено се проучват условията за това как Европейският съюз може да действа като актьор на глобалната сцена след Лисабонския договор. Предвиждат се 6 големи глави, разпределени на отделни части. Всичко това е, отговаря на структурата на многостранните организации, в които Европейският съюз трябва да играе по-голяма роля. Тук е, също предлагаме различни препоръки как е, да бъдат извършвани в по-координирана степен външни действия от страна на Европейския съюз. Първата част е, там се разглеждат организациите на многостранна основа, след това е, какъв е капацитета на Европейския съюз или по-точно нека да кажа потенциала на Европейския съюз, също така многостранно, за е, развиване на многостранно сътрудничество. Глобалното управление, там се отправя апел е, в смисъл, че различни организации трябва да бъдат реформирани и трябва да се направи оценка как Европейският съюз може да провежда реформи, като същевременно реформира и своята роля, за да може да вземе по-добра позиция. Става дума и за стратегически елементи и за кохерентни въпроси, що се отнася до е, външната политика. Целта е да се подобрят настоящите правила за външното представителство на Европейския съюз. Така че на нас ни е необходим наистина един голям скок в това отношение, как Европейският съюз точно да изпълнява ролята си навън. Тук са необходими изключителни правомощия на Европейския съюз и това казаха също и експертите, които представиха своето изследване. При изключителните правомощия Европейския съюз трябва да може всъщност изключителните правомощия трябва да предвижат правомощия за изключително представителство от страна на Европейския съюз. Що се отнася, например, до конференцията за климата, там правомощията са разделени и наистина там се получава една безпредседентна какофония. Наистина, ние трябва заедно да поемем пътя напред. И следващата точка, на която искам да се спра, ролята на Европейския съюз в ООН, ново институционално равновесие, по-активно участие в Генералната асамблея. Това посочиха и експертите от изследването. още веднъж е, да повторя, е, по друг начин да се оформи представителството в е, Генералната асамблея. Там трябва да се е, внесат изменения и е, трябва също да се приема резолюция, за да можем да бъдем по-ефективно представени там. И винаги е, съвета за сигурност. Там целта е да се постигне неговото реформиране и това проличава и от най-новите събития. Още от последните години обаче проличаваше, че съветът за сигурност като че ли не отговаря на актуалните изисквания на международната общност. Естествено, това са дългосрочни проекти и не могат да да се изпълнят толкова лесно. А междувременно, преди Европейския съюз да получи собствено място там, трябва да се координираме по-добре. Сега преминавам към третата част реформа на финансовите и банковите институции, Международен валутен фонд. Там представителството на Европейския съюз е абсолютно неефективно и естествено това ограничава неговото влияние. тук няма изключителни правомощия, обаче в изпълнителното бюро на МВФ може да се предвиди възможност за представителство. След това Световната банка важно е да се добие статут на наблюдател в изпълнителното бюро и също така да се предвиди и е, участието на група държави, за да може е, да бъдем представени по-добре. След това ОИСР и НАТО, там е, стремежът е, е статут на наблюдател в НАТО, като в е, друг орган е, трябва да се създаде а, нова стратегическа връзка между НАТО и Европейския съюз. Вас, а, що се отнася до а, ОЕЦД, а, там върховният представител а, ще представлява Европейския съюз. А, има и други задачи, които са много комплексни. Например, съвета на Европа, там трябва да се извършат някои правни промени, защото са необходими, за да може е, Европейския съюз е, да ратифицира Европейската конвенция за правата на човека е, като страна. Съветът за Европа има голямо значение. Това се споменава и в договора. След това ще посоча още една организация, ОИСР. Преди това ставаше дума и за ОССЕ, но при ОИСР също има изключителни правомощия, споделени правомощия, така че е малко трудно Европейския съюз да се впише там. И шестата тема, която искам да спомена, тя е много сложна. става дума за дипломация, срещите на върха, Г8, Г20. Европейския съюз трябва да участва в тези процеси и трябва да бъде представен, например, в Г7, като се има предвид е, е, изключителните изподелени правомощия в рамките на Г7. Ние изискваме в доклада Европейският съюз да потърси формула – как е, на срещите на министрите от Европейския съюз може да се получи съответно представителство. Това бяха основните области, които са предмет на нашия доклад. Естествено, ние сме открити за изменения. Аз също ще внеса някои изменения. Нямаме време сега да преработваме целия доклад. Много неща а, трябва да бъдат прецизирани, конкретизирани и да бъдат внесени нови идеи. Искам а, изрично да благодаря на альтернатива, които е, разработиха доклад и го представиха. Това наистина е един много добър доклад, добре формулиран, който включва много новаторски идеи и е, той може да ни послужи като вдъхновение при тази комплексна тема. И е, смятам, че на тази тема ние се спираме точно в подходящия момент. Искам да благодаря и на секретарията на Комисията по външни работи за системната подкрепа и за активното участие по тази тема. Темата е важна и в политическо отношение, важна е и във връзка с други теми, например резолюциите на ООН, но тук искам да посоча, че и в нашата комисия можем да обобщим различните аспекти и да се подкрепяме взаимно. Европейският съюз, службата за външна дейност на Европейския съюз, там се поставят въпроси как да се разглежда мултилатерализма трябва да се представи преглед на настоящата ситуация, как Европейския съюз е представен в отделните институции. Аз Искам да благодаря на моите асистенти, които за краткия срок работиха много интензивно, кои накрая представихме проект за доклад, който е по-кратък от предвиденото. Разбира се, ние имаме и е, други задачи, като например доклада да бъде преведен и така нататък, той е, в крайна сметка не е толкова всеобхватен, е, колкото аз желая, но чрез е, измененията може да се постигне конкретизиране. Искам да благодаря и на докладчиците в сянка. Надявам се, че ще постигнем добър компромис. Този доклад всъщност трябва да бъде доклад на консенсуса, доклад, който отправя ясно послание от страна на Комисията по външни работи. Важно е съдържанието му и госпожа Енштън трябва да присъства, когато е, по време на пленарна сесия в парламента се обсъжда този доклад. Това наистина е важно, имам предвид нейното присъствие, така че е, да се осветли по-добре нашата роля в многостран... организациите на многостранна основа и е, участието ни във външната политика. Тук може да се внесе принос за е, създаване на новата структура на света. Благодаря. Благодаря, госпожо Манис. Аз искам да помоля следващите записали оратори да говорят по две минути. Сега давам думата на госпожа Отела за две минути. Ще се въздържа а, от а, пространно изказване. А, благодаря, госпожо Мунис. Отличен е вашия проектодоклад. доклад предложението ви върховният е, представител да излезе с бяла книга за ролята на Европейския съюз в многостранните организации е много навременна и отлична идея, защото Европейската служба за външна дейност определя приоритетите на работата в областта на външната политика и укрепването на многостранното начало е сред тези основни приоритети. Според мен, трябва да се обсъди въпроса за легитимността и по-общо казано демократизацията на глобалното управление, както и начините по които Европейския съюз да го подкрепи. Това е тясно свързано с доклада на граф Ламсторф във връзка с позициите на 66-та сесия на Общо събрание на ООН. Трябва да намерим начини за участие на парламента и за парламентарен контрол върху дейността на Европейския съюз, евентуално чрез укрепване на Общо събрание. Що се отнася до легитимността, в оформянето на позиция в многостранните организации. Чухме някои отлични предложения за ЕКОСОК като трансмисия а, между а, формациите г 8 г 20 и системата на ОНЕ. Как можем да отразим ролята на нововъзникващите сили на глобалната сцена, как може да се осигури по-видимото им присъствие на световната арея, ще настояваме ли на условия, достатъчно силен ли е Европейския съюз да постигне тази цел, ако си я постави. По-нататък трябва да кажа, че е, балансът на интересите е много основен въпрос. Търговските интереси и екологичните интереси, и правозащитните интереси и политическите интереси. Мисля, че докладът е, обръща внимание на тази насока. Е, нововъзникващите търговски механизми трябва да използваме новаторски. В Европейския парламент беше обсъден въпроса, че евентуално може да се приеме, че е, Китай нарушава правилата на Световната търговска организация, като налага цензура върху е, достъпа до интернет. И най-сетне смятам, че е, трябва много по-висока оценка а, да а, дадем на ОССЕ, на Съвета на Европа, най-вече по отношение на правозащитната дейност. Но аз надхвърлих моите две минути, затова спирам до тук. Мерси, Благодаря, госпожо Хаутела. Господин Ландсдорф, председател на работната група а, между за отношенията Аз ще говоря като докладчик Сянка по доклада на колегата Монис, който смятам за много добър. В моите очи този доклад се базира на тази студия, на това изследване, което прочетох бегло и проблемите се представят по начин, е, който отговаря на фактическата обстановка. Най-важното е да се преследва диференциран подход. Не може с един е, рецепта да се е, действа спрямо всички тези организации и това много добре е отразено в доклада. Смятам, че често забавената реакция на Европейския съюз в организациите на многостранна основа е много важен проблем – на а, английски има много подходящ израз за това, че ние всъщност сме навсякъде, а действителност никъде. И а, смятам, че това, което мога да си пожелая тук е следното. А, първо, аз изцяло споделям основната насока на доклада. Смятам също и направеното изследване в тази връзка за много добро. Но ние имаме европейска външна политика, имаме Лисабонски договор, имаме и актуална криза и за това тази дискусия наистина сега е много навременна. Тук обаче се съдържа и политическото послание да направим по-голяма крачка напред. И то както по отношение на държавите членки, както по, и така и по отношение на самия Европейски съюз. Трябва да разработим по-добри препоръки и това да стане част от парламентарния дебат и по-специално на пленарните сесии. Сега, в страница А има като че ли малко академичен подход към глобализацията. Аз по виждам а, това а, по-скоро като една научна дискусия, а, така както е представено Recycle А. а освен това, като че ли поставя въпроса дали е, нещата правилно са поставени по отношение на нашето участие е, във връзка с Световната банка, Международния валутен фонд и така нататък. Аз обаче смятам, че мога да посоча един много добър пример за работа на Европейския съюз е, е, в многостранна среда и то качествена работа, това е участието в Аталанта. Това бяха първоначалните ми бележки. Важна е стратегическата насоченост на доклада, повтарям и ние я подкрепяме напълно. Мерси, Кукан. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко мисля, че темата на, под, на това становище е, съдържа много малко противоречиви елементи. Ние искаме да засилим ролята на Европейския съюз като е, глобален е, фактор. Предвид драматичните развития в международната ситуация е напълно логично, ако Европейския съюз иска да бъде равнопоставен партньор на другите фактори, има някои нови държави, като например Индия, Бразилия, Китай. Наистина ние трябва да действаме по-добре, по-ефективно, да се засилим вътрешно и да засилим ролята си в международните организации. Мисля, че становището на госпожа Муния се добра основа за по-нататъчни дискусии. Оценявам от е, помощта на нашите двама испански гости. На мен ми хареса техния подход, който не е теоретичен, академичен, а представ, представя е, определени предложения. Тук е, се съдържа твърде много идеи, може би, значи аз по-скоро бих бил против разширяването, тъй като това не трябва да бъдат академични документи, това трябва да бъде един прагматичен документ за изработване на стратегия на конкретни неща, чрез които Европейския съюз би могъл да постигне тези цели. Защото подобни резолюции Знаете, че са многобройни. На нас ни е необходимо да действаме и да постигаме конкретни резултати. Измененията трябва да бъдат насочени с цел подобряване в тази посока на становището. Благодаря, господин Проди. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за този документ. Моето изказване ще бъде в по-общ план, защото смятам, че договорът от Лисабон залага много на междудържавните отношения – Глобализацията доведе до там, че е, голяма част от суверенитета на отделните държави членки вече е загубен и за да се стигне отново да се възстанови отново този суверенитет, е необходимо едно общо управление в Европейския съюз. Това е подходящ инструмент. Не става дума вече за отдаване на суверенитет на правомощия на Европейския съюз, а да се признае, че този суверенитет вече е отдаден и единственият начин да се а, е, възвърне той е да а, е, бъде а, е, управляван на равнището на Европейския съюз, т.е. да се извършва едно управление на равнище Европейския съюз. Защо? Защото глобализацията вече е факт и то неоспорим факт в глобализацията ние участваме с инструменти, които е, се сблъскват с инструментите на другите е, страни, на другите е, сили в света. И смятам, че това е нещото, което не трябва да забравяме никога. След това втората точка, която искам да засегна, демократизацията на международните организации, това е нещо, което ние трябва да постигнем с всички цели. Но според мен става дума не само за демократизация, но и за рационализация. Смятам, че всички институции от Бретън Вудс, Световната банка, Международния валутен фонд, са трябва да станат част от единната система на ООН. Международната търговска организация също трябва да се включи, защото трябва да има възможност за предлагане на стимули и да се санкционира некохерентно поведение. Всичко това трябва да бъде част от системата на международни отношения. Смятам, че това е правилната посока, в която Европейският съюз трябва да се движи в рамките на глобализацията и също така всички държави членки да бъдат в състояние да участват активно в демократизацията и рационализацията на международните организации, за да могат те да се превърнат в инструменти, които тласкат света напред на фона на справедливост и равнопоставеност. Благодаря. Госпожа Гомес. Благодаря на Мария Муни за отличния доклад. Всеобхватно е, са посочени и проблемите, и решенията им. И трябва да кажа, че Мария действително се постара да е, потърси предложения, които ще спечелят консенсус. Въпреки това, не мога да не подчертая, че Нашият парламент има своята специфична роля. Кой друг може да бъде толкова смел в предложенията и в тяхното отстояване? Аз лично смятам, че въпросът за реформата на Съвета за сигурност на ООН е крайно належащ. С договора от Лисабон възникват задължения а, за нас, които ни дават а, а, възможност да променим много, ако сме достатъчно смели, ако настояваме. Ако се а, споразумеем помежду си, как да бъдем представени в съвета за сигурност на ОНЕ. Ето защо тук става дума не само за място на Европейския съюз в новата конфигурация на разширения съвет за сигурност, ние трябва да се целим по-нависоко. Особено като имаме предвид безпорядъка, който цари в момента – Парламентът има възможност да прояви повече дързост, да дава предложения. Не е ли интересно и според мен тревожно Германия, Бразилия и Индия, трите страни кандидатки за постоянно място в съвета за сигурност, се въздържат по един толкова важен въпрос, като последната резолюция на, на съвета. Не е ли тревожно това? Те се стремят да заемат постоянно място и същевременно пасивно се въздържат. Въпросът за ветото също е, е много остър. Без да се преразгледа е, процедурата за налагане на вето, не може да има същностна реформа на съвета за сигурност на ОНЕ. Няма да се спирам подробно на елементите, които са добре отразени в доклада. Просто още веднъж настоявам парламента да е по-смел, с по-голям размах да дава своите предложения. Благодаря, господин Галер. Благодаря, господин председател. От моя страна също сърдечна благодарност на колегата Мунис за нейния доклад. Искам да се спра само на два параграфа от една страна точка 11 и 12 Естествено, аз е, изрично подкрепям точка 11 в настоящата и форма. Надявам се, че е, тези, които взимат решения на място, е, следващия път ще постигнат по-добри резултати по отношение на представянето на Европейския съюз в ООН. Мисля, че ние сме се получили от нашите грешки, когато през декември в Киншаса имахме а, заседание на а, АКТБ. А, там имаше представител на Европейския съюз, който един ден преди гласуването а, се появи и каза, вие със сигурност като група на АКДБ ще гласувате заедно с нас а, по тази точка и това стана един ден преди това. Е, но е, разбира се, има и други начини за изготвяне на позиции. Това не става от днес за утре. Така че се надявам е, това, което предвиждаме сега, ще ни даде възможност в бъдеще по-добре да организираме нещата. По точка 12 трябва да проявим повече амбиции и то не само да подканим държавите членки на Европейския съюз, които са в съвета за сигурност да ни ни информират какво точно става там, ако мога така да се изразя. Е, смятам, че след е, договора от Лисабон в е, сферата на външната политика и политиката за сигурност трябва да имаме повече общи действия и да намерим един подход, който да ни даде възможност държавите членки, които са членки на съвета за сигурност, да изразяват общата позиция на всички. Аз мисля, че така ние успяхме в съвета на външните министри да постигнем е, едина позиция и е, всъщност е, това трябва да се постигне и в съвета за сигурност. И тук аз съм не само под впечатлението на поведението на моята страна по отношение на Либия и гласуването за Либия. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Мунис, за този проект от доклад, който всъщност се занимава с задачите на Европейския съюз в международните организации. Тук искам да подкрепя това, което господин Кукан каза като докладчик на моята политическа група. В действителност е, имаме добра основа за да се занимаем с е, тези проблеми и да укрепим нашата роля. Във връзка с е, въпросите за сигурността, и организациите за сигурност. Една от тях е НАТО. С парламентарната асамблея ние играхме много важна роля и това трябва да се подчертая. От друга страна трябва да изтъкна и сътрудничеството, което се осъществява в ОИСР. Европейския парламент участва в мисии за наблюдение на избори също и смятам, че това са сфери на сътрудничество, които трябва да намерят отражение в доклада. Господин председател, сега за сътрудничеството в ООН имаме известен опит свързан, например, с непосочването на европейски кандидат за ООН и тук трябва да се извърши известна адаптация към договор от Лисабон. Смятам, че този опит точно трябва да се вземе е, предвид е, и при е, съвета за сигурност. Съжалявам наистина, че Европейския съюз не участва като член там и смятам още, че тук трябва да има поне минимална координация на малкото страни членки на Европейския съюз, които участват там. Е, това наистина е много желателно. Освен това, искам да подкрепя казаното от господин Ламсторф, Кръгът Доха, е, ООН трябва да се подчертава всичко това, ако искаме да постигнем целите на хилядолетието, ако искаме да вземем предвид и финансовия принос на Европейския съюз за тези организации. Наистина трябва още много да се направи, за да укрепим статута си там Както посочи госпожа Муни, ние трябва да се опитваме да гласуваме по-ефективно. В моята версия аз се опитах да отразя това. До сега намерих само версия на доклада на английски. Госпожа Мознис обаче знае, че този доклад трябва да се раздаде на всички езици. Благодаря. Merci. Благодаря. Да, ще имате доклада на всички езици, когато се гласуват измененията. Сега дам думата на господин Гимерайш, в... съветник по въпросите на многостранната демократ... дипломация. Благодаря, господин председател. Може би само две минути, да. Няколко неща по самия проекто доклад. Мисля, че трябва да поздравим докладчиците за навременността на темата и а, е, за нейния предизвикателен характер а, е, е, с оглед на ситуацията след Лисабонски договор. Ние проучваме въпросите, както знаете. В момента сме изправени пред предизвикателството да намерим начин за изказване от името на Европейския съюз в заседанията на Общо събрание на ОНЕ, като се разгледа е, един доклад на е НЕП, един въпрос който е много важен, който подчертава необходимостта и важността на многостранните организации, е, с цел комплексността, е, отразяване, по-доброто отразяване на комплексните международни ситуации. Изключително важно е, както Европейски съюз и държавите членки да могат да засилят ролята си в многостранните форуми. Много е важно да се подчертае това. А как ще се постигне това чрез придобиването на статут на юридическо лице. Отправна точка би било придобиването на статут на наблюдатели. Ние сме удовлетворени да разработваме и да развиваме по-ярката роля в международни организации. Много от изказалите се очертаха прехода от маргинална към по-централна позиция. По това се работи. По-конкретно съществува инициатива на генералния секрет календар за а, а, заседание в подходящ формат през юни. Що се отнася до съвета за сигурност, искам да подчертая, че може би най-обещаващия път за постигане на напредък е чрез подобряване на методите на работа на съвета за сигурност. Благодаря господин Контесо от комисията. Аз представлявам а, Генерална дирекция економически и финансови въпроси. Ние а, също имаме отношение към поставените в доклада въпроси. Участието в економическия дебат в света придобива все по-голямо значение, като имаме предвид економическата и финансовата криза. Еврото е една от най-важните валути. Европейския съюз е една от най-мощните економики в света и за това е важен фактор, особено в многостранните организации. Европейския съюз трябва да говори с единен глас, за да може да утвърждава своето влияние в тази връзка предлагаме, е, подкрепяме е, направените предложения, е, както и докладчика подчертава, както чухме от експертите, не е удовлетворително положението във всички случаи. Силно политически характер имат несъответствията и това също е посочено от тях. Една бележка по доклада имам. Член 138 от договора предвижда процедура, за осигуряване на представителство на еврозоната в международните финансови институции. Комисията следва да предложи начин за определяне на представителството, който да бъде одобрен от съвета. Искам да ви обърна внимание на а, резолюцията от 20 октомври 2010 а, на, съгласно член 255 от договора, който дава право на законодателна инициатива съгласно член 138 за укрепване на външното представителство на еврозоната. Струва ми се, че в протокола хубаво би било да се подчертае и тази резолюция и законодателната инициатива. Това е резолюцията от 20 октомври миналата година. Благодаря. Благодаря сега за кратко. Ще там думата на експерти, ако искате да се произнесете по този доклад. Не. Госпожа Монис. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивните им забележки по този проект за доклад. Със сигурност може да се каже, че Представителите на различни политически гледни точки сред нас искат е, всички единодушно ние да се застъпим за най-важните точки, които са посочени в доклада. Можем да се позовем на някои неща, които е, вече са направени от Европейския съюз и са добри. Но трябва да се използва и възможността да се внасят предложения по проблемите, които трябва да бъдат решавани сега. Съгласна съм с съображение А, то като че ли малко брутално представя нещата, т.е. по-скоро съм съгласна с забележките спрямо това съображение. След това искам да кажа няколко думи за доклада. Първоначално той беше изготвен на английски язик предвид сроковете, така че той да може да бъде обсъждан на пленарна сесия и да се осигури присъствието на госпожа Аштън. И ако бяхме отложили, е, докато получим превод на всички езици, включително и на испански език, смятам, че е, щяхме да закъснеем. За това е, първоначалния по-голям проект е, на доклада е на английски език. Е, а следващите версии вече ще бъдат представени на всички езици. Естествено, за гласуването, измененията и самия доклад вече ще са на всички езици. Поне така се надявам. Както казах, трябва да се спазват определени срокове и по тази причина представихме първо доклада в английска версия, като първоначална версия. Аз го написах е, на английски, за да може да бъде прочетен от всички. Благодаря за коментарите. Мисля, че имаме добра основа за постигане на консенсус в рамките на комисията, за да може в крайна сметка да приемем доклад, който да отразява желанията, стремежите и амбициите на парламента по отношение на външната политика. И е, смятам, че е, трябва да се вземе предвид и посоченото в Лисабонския Лисабонския договор за ролята на Европейския съюз като глобален актьор. Благодаря. Господин Салафранка поиска думата. Благодаря, господин председател. Исках само да кажа нещо по точката, която се отнася за езиците. Ние не сме против дебата да се проведе днес по езикови проблеми. Докладчик обик... очевидно се е, опитва да бъде полезен и да помогне, но проведохме един голям дебат по езиковите въпроси. Би трябвало да спазваме собствените си правила за, езико, за езиковия режим, независимо от това дали става дума за първо четене на доклада, второ четене, втора реакция. Нямам нищо против, но мисля, че времето и времевия фактор не е уместно оправдание. Би трябвало да имаме всички езикови версии. В противен случай ще трябва да работим на базата на английската редакция, но нормално е да следваме нормалния режим. Да, господин Салафранк, това е правилото. Докладите ще бъдат на разположение и сега графика е 31 март по обед, е крайния срок за внасяне на изменения в комисия 19 април, гласуване на 20 април и включване в пленарното заседание през май. И сега преминаваме към следващата точка в дневния ред е, и е, приветстваме госпожа Балзани, която е докладчик е, на бюджетната комисия, която ще говори за приоритетите на комисията, за бюджета, всички специализирани комисии се произнасят, за да може да се отразят всички конкретни аспекти, за да може да бъде предложен проекто бюджета от Европейската комисия и да бъдат одобрени от съвети от парламента. Опитът ни дава възможност да сме оптимисти за възможността бюджетната комисия да събере предложенията и на нашата комисия за бюджета за 2020 2012 година и аз съм уверен, че госпожа Монис, която е отговорна за изготвянето на становището на госпожа Балзани и тя е също така докладчик в Сянка, ще може да формулира необходимите предложения на Комисията за външни а, работи. И, и сега давам думата на госпожа Балзани. Благодаря, господин председателю. Благодаря, скъпи колеги, за възможността да се срещнем. Миналата година влезе в сила договорът от Лисабон, Формално той е, трябва да упрости бюджетната процедура, да е, сведе броя на четенията до едно, да ограничи помирителните процедури, а се оказа, че остави редица на решени проблеми. Бюджетната процедура все още е претоварена от е, доста деликатни моменти, от е, затруднения и Бюджетната комисия поради тази причина си постави като приоритетна задача разглеждането на проекто бюджета не само в рамките на своя състав, което ще наложи една под тясна гледна а, точка, но и да събере становищата на останалите парламентарни комисии. Тази година предложението ни е в приоритетите за 2012 година да се намери подходящото им място в рамките на стратегията Европа 2020 година. Стратегията е изключително важна, защото тя посочва дългосрочните инвестиции, оттам налага необходимостта от дългосрочното планиране на бюджета по истински европейските приоритети, по които държавите членки да постигнат споразумение. Европейският съюз в момента конкретизира елементите на стратегията и на този общ фонд. Идеята на нашата парламентарна комисия е, е да събере становищата на парламентарните комисии и бенефициери, които да а, посочат коя част от тяхната дейност съответства най-пълно на стратегията Европа 2020 година. Многостранните и многогодишните програми а, функционират по по-особен начин. Политиката а, на съседство има а, своя бюджет в размер на 10%. Многогодишните а, програми а, водят и до положителен и до отрицателен опит, в резултат на което бюджетът може да се увеличи или намали. Имаме а, пример за а, съкръщаване на някои от тях с 20%. Така или иначе, вашата парламентарна комисия благодарение на гъвкавостта може да ни даде ценни идеи за оформяне на позицията ни при разработването на проекто бюджета. Според мен приоритетите са същите, които ни водеха при формулирането на пилотните проекти и подготвителните дейности. До юни ни трябва един примерен списък на подготвителните дейности и пилотните проекти, който да представим на Европейската комисия. По един прозрачен и ясен начин можем да изготвим позицията, да подготвим предложенията за изменения, след като получим данните от Европейската комисия, така ще можем да формулираме и позицията на Европейския парламент. Идеята е бюджетът да се превърне в най-същностния въпрос на разискванията достатъчно своевременно – да се осигури подкрепата на всички парламентарни комисии за бюджетната комисия, което ще засили позицията ни по проекто бюджета, който Европейската комисия ще публикува на 20 април. Мисля, че в парламента трябва да постигнем последователност, прозрачност – яснота на целите, които си поставяме. Очаквам вашите предложения, вашата съпричастност към разработването на проекто бюджета. Благодаря ви. Eh, Госпожа Монис, благодаря господин председател. При бюджета в настоящата фаза е твърде рано да се провежда подробен анализ, но както докладчика госпожа Балцани, ние смятаме, че това трябва да се направи във връзка с бюджет 200, 2012 и то по повод е, на заетостта е, и е, конкурентоспособността в рамките на Европа 2020. Не трябва да губим тази перспектива от очите си, също и по отношение на финансиране на политика, външна външната политика на Европейския съюз. Европейския съюз е глобален играч и е, носи отговорност е, е, да даде своя принос и да очертая своята тежест в международните отношения и е, ако Европейският съюз не може да защитава добре интересите и ценностите си навън, той би бил изтласкан на страни. По тази причина европейската е, външна политика трябва да бъде достатъчно добре финансирана. Европа, Европейският съюз е, има много голямо международно значение и е, всичко това трябва да се има предвид е, в международните отношения. В момента ние не знаем какви са точно точните цифри и е, във всички случаи бихме могли да посъветваме е, госпожа Балцани да вземе някои поне някои неща предвид по отношение на бюджета за 2012 година. Това са е, някои съображения на Комисията за външни работи. Първо, Европейската комисия трябва да реши е, проблема с правното основание по отношение на сътрудничеството между индустриално развитите страни. Освен това, е, трябва да се знае, че не се предвиждат достатъчно средства за някои стратегически е, задачи на Европейския съюз. Например, отношенията с Латинска Америка. Там има страни, които отбелязват растеж, които имат нужната правна сигурност и тук трябва да се установи какво да бъде участието в този е, инструмент ЕЦ+. След това е, инструментите за стабилност. Те са изключително важни в настоящия момент. Става дума за финансиране на е, целите в достатъчна степен, защото иначе изпълнението им би било застрашено. След това трябва да се посочи, че е, в държавите членки трябва да се е, постъпва много стриктно, що се отнася до анализа на отделните части на бюджета. По отношение на бюджета трябва да се концентрираме е, върху външните отношения, основно в Средиземноморието. Това трябва да се подчертае, защото те са особено важни. И изобщо трябва да се концентрираме върху важните неща, не само е, в случая с Средиземноморието е, за е, нашето партньорство в тази част на света, но и предвид е, най-новите събития, които стават там. По тази причина са ни необходими солидни финансови механизми за подкрепа на демокрацията там. Радвам се, че госпожа Балцани подчерта също, че Европейския съюз трябва да играе важна роля при подкрепата на страните от Средиземноморския регион в развитието им към демокрация демокрация. Това е в светлината на основните насоки на доклада. Е, трябва да се използват финансовите инструменти за подкрепа на демократичния процес в Средиземноморието и ние е, в е, Комисията по външни работи трябва да видим дали не съществуват други бюджетни линии, които да подкрепят задачите от глава 4. Е, също така отбелязваме с задоволство съобщението от 8 март, където се посочва, че трябва да се реагира непосредствено непосредствено на събитията, по-голяма хуманитарна помощ, по-активно участие на фронтекс. Това са неща, които трябва да намерят отражение в бюджета за 2012 година. Съгласна съм също с докладчика в твърдението и, че трябва да се използват по-добре бюджетните средства и е, особено за службата за външна дейност, това е глава 4, е, там да се предвиди по-ефективно използване на бюджета. Важно обаче да се знае, че ако се съкратят части от бюджета, е, това не трябва да става там, където е, наистина използването на средствата достига своят максимум. Стратегия 2020 може да бъде наистина надежна, когато се финансира в достатъчна степен и е, Европейският съюз като глобален актьор трябва да се ползва с е, достатъчно е, бюджетни средства за изпълнение на тези цели. Също така, във връзка с европейския бюджет, аз се запознах с доклада на Фернандес за разходната част и искам обаче да науча от комисията как изглеждат нещата при Европейската служба за външна дейност и какви средства се планират там за 2012 година. Със сигурност ще се извършат економии в държавите членки, защото е трудно да се тласне напред Европейската служба за външна дейност. И накрая искам да посоча, че всички тези усилия по отношение на бюджета, които ние изискваме от Комисията за външна дейност, трябва да послужат е, за това Европейския съюз да бъде по-прозрачно представен, а средствата, които се управляват от ООН или през ООН за различните програми и проекти, например, естествено е, там трябва да се види дали е, става дума само за задължителни международни разходи или за друг тип е, разходи. Тук е необходим синергиен ефект и е, мисля, че по този начин е, ще се осигури по-голяма прозрачност за Европейския съюз. Казах, е, че още не е представено предложението на комисията. Намираме се в ранна фаза, за да е, бъде представено предложение от комисията е, Комисията по външна дейност, но основните насоки са тези, които представих тук. Е, това са моите намерения и тях ще преследвам като докладчик в Сянка. Имах е, възможност да говоря с е, докладчика от Комисията по външни работи. Благодаря. Господин Ламстарф. Благодаря съвсем накратко. Първо, Искам да ви благодаря, че идвате в такава ранна фаза в е, комисията, за да се запознаете с тази тема. Надявам се, че правилно разбирам, че е, докладчикът за е, бюджета е, всъщност е, визира само инструментите от общностния бюджет или е, всъщност е, става дума за Е, плана за бюджета. Сега, един въпрос и една забележка от моя страна. Въпросът е Европейския фонд за развитие. Той ще трябва ли да се е, интензивира в а, е, е, общностния бюджет за 2012 година. Това намира място и какви ще бъдат отраженията точно на а, този въпрос. От друга страна, а, искам да посоча, че ние имаме инструмент а, за а, насърчаване на правата на човека и ЕЧА и смятам, че тук а, трябва да се подчертая особено аспекта на насърчаване на демокрацията. Имахме голяма конференция по тази тема с американците и беше постигнат консенсус, че това всъщност е важен приоритет на външната дейност на Европейския съюз. Ние сме много квалифицирани в тази насока, също така се ползваме с високо доверие в тази сфера, но има и нови предизвикателства, както виждаме от събитията в Северна Африка. Така че, още веднъж повтарям, трябва много по-добре да се очертаят приоритетите, по-добре да се акцентира върху тях и, както каза колегата, да се внесе много повече гъвкавост в този инструмент. мадам. Euh, Благодаря, госпожа Етемаки. Благодаря, господин председател. И така, ние получихме точна и уместна информация и бих желала да добавя няколко елемента особено по някои неща, кои, с които не съм съгласна. По политиката за добросъседство в рамките, тя е един от стълбовете на външната политика на Европейския съюз. Това, което е важно, е южните държави да бъдат подкрепени от Европейския съюз, тъй като те имат нужда от това, за да могат да прегърнат демокрацията. Трябва също така да отчитаме факта, че економическата помощ не изключва и други действия действия в тази част на континента и в източната част, източните държави. Необходимо е да отчетем факта, че Мубарак и Бенали се възползвах от европейските фондове. Северна Африка се нуждае от нашите фондове, но и от една висококачествена помощ. Необходимо е да се използват по-добре фондовете, които са предоставени на разположение на тези страни за преминаване към де, демокрация. Трябва да насочим усилията си на, а, върху дейности на място. Инструмента на демокрацията и на прав, правата на човек е изключително важен за външната политика. Тези инструменти следва да се използват по-добре за оказване на подкрепа на гражданските общества в Южна и Източна Европа. Очаквам с нетърпение възможността да е, видим какви ще бъдат поли... Е, какво ще бъде политическото е, въздействие на политиката на добросъседство. Искам да задам един въпрос. Какъв би могъл да бъде ефекта на бюджета във връзка с политиката за партньорство и как бихме могли да финансираме тези нови партньорства и какви са допълнителните средства какви са условията за финансиране. Тя е много важна за политиката на партньорство, е, и трябва да се работи по същество, е, особено е, във връзка с ефикасността на този вид помощ. Големите разходи в европейския бюджет са свързани с външната политика и е необходимо да се съсредоточим и в инвестициите, да се види какво може да се получи от тези фондове. И в заключение искам да кажа нещо, че трябва да бъде бъдем много внимателни и предпазливи по въпроса за Латинска Америка, която ще бъде приоритет в следващите години. Фондовете насочени към Латинска Америка следва да бъдат наш приоритет. Председателят, благодаря. Господин Фан. Благодаря, господин председателю след като чух госпожа Мунис, особено за Средиземноморието, искам да добавя, че новата група за а, мониторинг на южната част на Средиземноморието неодавна проведе заседание, за да обсъдим как при новата ситуация можем да използваме наличните инструменти. Специално внимание трябва да се обърне на съгласуваността между а, тези инструменти, защото а, се обсъжда въпроса за разширяване на мандата на Европейската инвестиционна банка успоредно с дейността на Европейската банка за възстановяване и развитие. Има редица нови инструменти за ем, сътрудничество в областта на земеделието, гражданското общество, продоволственото снабдяване. Не бива да се допуска дублирани. Трябват ни ясни приоритети какво ще правим в южната част на Средиземноморието 2012 година и отвъд нея. Изключително важно е да видим какви са условията, свързани с отпускането на средства било то а, във връзка с демокрацията или административното управление на отпуснатите средства, така че те да бъдат изразходвани правомерно. Не бива да забравяме рискът а, при преразпределението между е, юга и изтока традиционно съотношението е една трета към две трети. Трябва дипломатично а, е, да е, намерим изход. И на господин Ламсдорф искам да кажа, че въпросът, който поставя е, е предмет на обсъждане е, в, е, във временната комисия по бюджетната реформа. Аз мисля, че и госпожа Балцани ще вземе отношение по това. Важното е в е, временната комисия по бюджетната реформа до 31 марта да се съберат необходимите предложения и след това ще се обсъжда предстоящата финансова рамка Активно ще участва и Комисията по външните работи. Просто исках да ви информирам каква работа предстои. Благодаря. Едно уточнение по въпрос, който беше зададен от госпожа Хатамайки за финансовото въздействие на новите партньорства с, с е, южните съседи. Това е, е в е, връзка с, с последните, последните размени на мнения. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика по бюджета за това, че можем да проведем дискусия, както в рамката тук, така и с комисията. Благодаря и на госпожа Монис, която засегна някои важни неща. Искам да посоча, че ние от страна на Европейския парламент е, трябва да разглеждаме много внимателно приоритетите, които възникват е, сега след събитията в южната част на Средиземноморието. Е, също така трябва да се вземат предвид и изискванията на политиката за съседство. Тук има някои чувствителни моменти, свързани с основите върху които тя се базира и така нататък. Трябва да се спазват нашите задължения в тази част на света. И освен това трябва да се прилага много голяма степен на гъвкавост. След това върховният представител в нейното съобщение посочи, че трябва да се вземат предвид различните средства, с които може да действа Европейския съюз. Там не само бюджетни средства, т.е. инструменти от бюджетен характер, но също така има и други възможности, като например укрепване на мерките на Европейската инвестиционна банка, финанси, които могат да се отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие. Това са задължения, които са установени в миналото с географските райони и те трябва да се спазват. Наистина не става дума за това ние да даваме е, с едната ръка и да отнемаме с другата ръка. Не за това става дума. Ние трябва наистина да сме сигурни, че съседите ни от всички страни ще се доближат до нас. А това, което посочи госпожа и че Латинска Америка има голямо значение за Европейския съюз, да, през следващите години ще има среща на върха в тази насока и Латинска Америка ще трябва да изпълнява решенията, които взехме на срещата на върха в Мадрид във връзка с този регион. Така че по отношение на бъдещето ние трябва да е, очертаем някои принципни въпроси във връзка с позицията на Европейския съюз на международната сцена и това трябва да намери е, израз в е, следващата финансова прогноза. Сега, по темата мобилизация на средства, ние не трябва да мобилизираме всички средства предвид кризата в Средиземноморието, без да знаем в каква посока ще вървят процесите. В Египет видяхме видяхме вече резултати. Е, референдума от 19 показа резултати там. Виждаме, че ще трябва да се започне там конституционна реформа е, и е, мусулманското братство видяхме обаче, че много силно излезе от този процес и също и партията на Мубарак. Така че ние трябва много да внимаваме в каква посока ще върви хуманитарната помощ, без да се задължаваме е, предварително, е, ако не знаем в каква посока ще вървят е, процесите. Трябва внимателно да следим Както казах, посоката на демократичните процеси, те трябва да вървят в правилната посока, а не в посока, която нарушава правата на човека в региона. Благодаря. Искате ли да направите заключение, госпожа Балзани? Благодаря за обсъждането. Беше много интересно. Първото ми впечатление, след като изслушах е, изказванията, е, че тогава, когато говорим за раздел 4, е, за Очевидно, е, тук е, няма натиск върху функция 4, но е, има една, а, една потребност за всички тези функции да има достатъчно средства. Това е въпрос, а, който е свързан с доверието към Европейския съюз. Така че е необходимо да има гъвкаво, за да можем да реагираме полезно и ефективно на възникващите промени в света. Необходимо е също така да се координират инструментите, което е изключително важно не само за да да може Европейския съюз да бъде ефективен в един период, в който се налагат мерки и ограничения, за да може европейската политика да бъде видима и последователна. И трябва да работим по този въпрос, когато работим по тази функция, по финансирането. Тази функция трябва да е, се занимава с една променяща се ситуация. Средиземноморския регион е наистина голям проблем, както много колеги споменаха. Затова ви призовавам да заемем един много практичен подход, особено в бюджета 2012 година. Има и други важни дебати, които се водят, които ще повлияят на политическата рамка. Но тези е, дебати се водят е, другаде. Да и а, Временната комисия ШУР ще вземе отношение, държавите членки ще се ангажират. Това са много важни неща, но основният ни проблем е 2000, бюджета 2012 година да бъде успешен. Това е един важен бюджет, защото това е бюджетна година в края на сегашната финансова перспектива. Бюджета 2012 година ще бъде бюджет на ограничения така че искам да помоля колегите още от самото начало да проявят практичност и реализъм. Има пилотни проекти, е, за, по отношение на които бих ви помолила да анализирате въздействието на съществуващите фондове и е, проекти, тъй като маржовете са много малки, а, така че се надявам, че темата за бюджета ще бъде на централно място в програмата на нашата комисия и се надявам, че винаги ще имате предвид приоритетите на комисията а, още от самото начало, за да може да се действа с яснота. Е, за... И ние ще разгледаме също така и числата в момента, в който ги получим от комисията. За сега нямаме проекто бюджета, скоро ще получим първите документи, които ще ни дадат възможност за допълнителни дискусии. Благодаря. Следващата точка в дневния ни ред, след дискусиите, които проведохме за ролята на Европейския съюз в многостранните организации, сега ще преминем с една тема, а това е предложение, препоръката на Европейския съюз на съвета във връзка с следващата сесия на генера... на Общо събрание на ООН. Има един проект документ, който беше обсъден по време на работната група. И сега давам думата на доклада, докладчика. Господин Ландсторф, имате думата. Благодаря, господин председател. И както правилно посочихте, наистина в работната група за ООН ние за първи път обсъдихме този доклад. И има е, някои технически поправки, които искаме да направим, защото възоснова на административни изисквания ние трябва да съкратим до известна степен доклада, но като бъде запазена най-основната част в него. Колегите, които все още не познават този процес, е, на тях бих предложил кратка информация. Става дума за една препоръка към съвета какви приоритети в ООН е, по време на 66-та сесия като Европейски съюз трябва да следваме и е, всичко това надгражда върху е, станалото през миналите години посещение на делегация на АФЕТ в Нью-Йорк, където ние говорихме с партньорите във връзка с най-важните предизвикателства и приоритети на европейските представители там на място. Това е посещение, което се осъществява редовно от няколко години и диалога между парламента от една страна на нашите държави членки и делегациите сега, в, които имаме в различните органи, също така фондовете и така нататък, вече извеждат нещата на едно много много по-високо ниво. Не е необходимо да уверявам колко важна е ООН и колко много неща станаха възможни с резолюцията от 79 та година. Обаче приоритетите в този доклад се разглеждат малко извън тази рамка, защото ООН е всъщност една голяма комплексна организация, която поставя много предизвикателства. Кои са приоритетите през тази година? Като Европейски парламент, естествено, Естествено, ние се интересуваме как е, нашата изпълнителна власт е, ще е, укрепи ролята на Европейския съюз в рамките на ООН въобще как ще играе тази роля. След това за управлението на кризи и за миротворческите мерки имаме някои препоръки, също така и във връзка с правата на човека. Сега има някои части от този доклад, които са малко по-кратко представени. Е, защо? Защото преди това са обсъждани, а второ, е, за да се спести място. Е, но това, което се подчертава, всъщност във връзка, е във връзка с а, м, помощта за развитие. Тук а, малко сме съкратили нещата, защото а, а, те са добре известни. Очакваме едно становище в тази връзка, което ще се включи в доклада. И сега. А, а, Искам да посоча, че не е лека задачата във връзка с ролята и място на Европейския съюз в ООН. Е, сега по отношение на членството, е, Генералната общо събрание на ООН е, така реагира малко малко по-резервирано. Ставаше дума за това, какви са най- важните приоритети за нас в Европейския съюз като Европейски съюз в Общото събрание на ООН. Е, също така трябва тук да се посочи, че трябва да се предвиди възможност за върховния представител да внася искания там. И втората част е посветена на темата мир и сигурност. Тук подходът е по-оперативен във връзка с защитата. Това е тема, която разгледахме миналата година. В работната група установихме, че е, тази тема трябва да се изведе по-напред и се радвам, е, че стигнахме до този резултат в работната група, защото резолюцията на съвета за сигурност на ООН от 27 е, февруари за Либия, т.е. не последната, а предишната, за първи път посочва необходимостта, по-скоро отговорността за защита и това за първи път се среща като концепция в формален доклад на ООН предвид текуща е, криза и е, това е, е в е, посока на създаване на международно правна норма за защита и смятам, че като Европейски парламент ние винаги сме подкрепили до развиването на тази концепция. Втората точка, е, която е важна при мир и сигурност, е, е всеобхватна стратегия, е, миротворческа стратегия, необходим ни е интегриран и дългосрочен е, подход, необходим е, ни е по-голяма синергия е, от една страна при мироизграждащите, от друга страна при мироопазващите мерки и за това беше създадена една е, подобна комисия Peace Building, е, която е, трябва да бъде укрепена в своите е, правомощия спрямо съвета за сигурност. Е, както е, е ясно, ние много често се ядосваме за това, че нещата понякога при нас в Европейския съюз са сложни, но в ООН е, доста често са по-сложни. Надявам се обаче, че точно в тези иновативни моменти, за които говорих, ще успеем. Що се отнася до сътрудничеството с останалите, трябва да има по-добра координация между различните регионални партньори. Това се отнася и за управлението на кризи е, в ООН, в Европейския съюз, е, Африканския съюз и аз е, на например, е, бих е, е, посочил тук и субрегионалните организации. В Гвинея има развитие в подобна насока, които са много окоръжаващи и трябва да залагаме на тях. Що се отнася до темата разоръжаване, ядрено разоръжаване, тук имаме конференцията от 2010 година по договора за неразпространение. Има и препоръки от тази конференция, свързани с борбата срещу тероризма. И това е отразено в текста. По въпроса за правата на човека, там а, става дума за неща от е, институционален характер, как, е, например, е, стоят нещата с Комисията за човешките права и съвета за човешките права, как трябва да се укрепят техните правомощия, но и как трябва да се подобри изборната процедура. Например, по отношение на Либия, мога да кажа, че Либия беше изхвърлена от този съвет, след като господин Кадафи започна да стреля по собствения си народ. Така че, е, според мен, е, критериите и е, процедурите на избор са тема, които играе, която играе роля за нас. А що се отнася до мораториума, е, трябва да се премахнат изтезанията, трябва да се обърне по-голямо внимание на е, правата на децата, на жените и на религиозните права. Аз съм готов е, да отговаря на, отговаря на всички въпроси в дискусията, също и по така наречените Г-формати, Г7, Г8, Г20, но, както казах, ще се радвам също да е, чуя предложенията а, на членовете на комисията. Благодаря. Господин Прада. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам да благодаря на господин Ламсдорф за много плодотворния първоначален обмен на становища по проекторезолюцията, господин Ламсдорф любезно е отразил някои от моите предложения в своя текст и все пак бих искал да направя някои допълнения. Три-четири въпроса, които според мен имат първостепенно значение в контекста на тази дискусия. Преди всичко, смятам, че присъствието на Европейския съюз трябва да бъде укрепено в системата на ООН чрез единно послание, изразено по различни начини от различни гласове. След като държавите членки а, имат а, своите позиции и са ги изра... изразили, Европейския съюз може а, да ги подсили с, с своя позиция. По-нататък следва да се наблегне на необходимостта от промяна на процедурата на гласуване в съвета по човешките права, така че да стане по-конкурентна, ако щете. Регионалните групи чрез гласуване излъчват своите кандидати, които да бъдат подкрепени за участие в съвета за правата на човека. Тук трябва да сме по-конкурентни и да подкрепим най-подходящите кандидати. Също така, когато се гласува а, в съвета по правата на а, човека, е важно да се посочи, че Европейския съюз дава много съществена част от бюджета, над 38%. Това накрая на доклада може да се отрази, а с това идват и повече отговорности. В тези насоки смятам да внеса няколко предложения за изменения, но още веднъж благодаря на господин Ламсторф и го поздравявам. Благодаря господин Лайнен. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Александър Ламсторф за този толкова балансиран доклад. Ние в работната група ще имаме възможност да дискутираме по него. Виждам, че след договора от Лисабон Европейският съюз трябва да стане фактор в световната политика и това трябва да проличи и на нива ООН, така че подкрепям изцяло тези пасажи. Трябва да успеем е, в Общото събрание на ООН, а и в съвета за сигурност е, да имаме глас. Е, смятам, че е, от полза ще бъде и по-добро обвързване на институциите в Брюксел с нашата делегация в Нью Йорк, така че контактите да функционират е, добре. Като погледнем е, как стоят нещата с резолюцията за Либия, те не са толкова розови. Държавите членки не бяха толкова едини и мога да кажа до някъде, че тестът се провали. Сега, що се отнася до Г20, там има и извънредни органи, които гарантират нашите функции, обаче трябва да а, имаме предвид, че ООН трябва да остане централната институция за световната общност и трябва да подчертаем, че а, трябва да има връзка между Г8 и Г20 дебатите там, а също и дебатите в ООН. при стратегията за а, умиротворяване знаем, че а, бедността и разрушаването на околната среда често причиняват войни, така че този цялостен подход а, ние го споделяме и той трябва да бъде тласнат напред а именно подходът за а, кохерентна политика а, при овладяване на световните кризи и при превентивни действия за избягване на конфликтите, е, като се използват и други подходи, е, които не са присъщи на политиката. Имам предвид е, опазване на околната среда и други. В доклада е, се радвам да видя една специална глава Европейски съюз, е, Африкански съюз, те са наши непосредствени съседи и е, тук могат да се добавят някои неща във връзка с Северна Африка. Смятам, че ООН сега ще трябва да се занимава по-активно с Северна Африка и е, трябва да бъдат е, внесени съответни изменения в тази насока, заедно или по-отделно. Виждам, че се споменава и борбата срещу тероризма остава една от основните теми. Тук е, основно се подчертава сътрудничеството с САЩ и това е ясно, но защо не и Русия? Има е, доста страни, е, които поддържат съответни двустранни отношения там. Като председател на Комисията по околна среда, аз естествено се запознах с главата опазване на климата. Минаваме от КОП-16 към КОП-17. Това е много важна политика в рамките на Конвенцията на ООН. Европейският съюз трябва да продължи да играе активна роля. Не трябва да прекъсваме нашите усилия и да се подаваме на небрежност. Смятам, че пътната карта за 2015 е, 2015 година, представена от комисията, трябва да ни оказва насоките, които да следваме до средата на столетието. Мислех, че Александър Ламсдорф е, ще подчертае и необходимостта от укрепването на Международния наказателен съд. Това е много важен инструмент и е важно да се посочи, че САЩ за първи път участваха в отправянето на апел към Международния наказателен съд, след като години наред блокираха всякакво свое участие там. Аз мисля, че има колосални екологични престъпления в света, за които не може да се намери конкретен виновник и тези недостатъци трябва да бъдат изправени чрез по-активно включване на Международния наказателен съд и накрая Александър Ланстарф като последна точка подчерта по-доброто участие, засиленото участие на парламентите, обаче той така малко недостатъчно пълно представи тази точка. Смятам, че гражданското общество и парламентите наистина трябва да бъдат представени в по по-подробен начин. Участието на парламента за мен за сега е твърде колебливо, твърде е, неясно. В бъдеще ние е, трябва да имаме е, много точно място в е, системата, където да бъдат представени парламентите. IPU е, е, като наблюдател, това е чудесно. Е, е, но дали парламентите наистина трябва да имат е, статут на наблюдатели в бъдеще. Това е, като че ли не съответства на ролята на парламентите в света и мисля, че тук поне трябва е, да открием дебат за парламентарна асамблея в рамките на системата на ООН, така както има парламентарна асамблея в Европейската общност. И така в хода на десетилетия се стигна до създаване на Европейски парламент. Благодаря. Мога само да кажа в обобщение, че подкрепям доклада след внасене на незначителни изменения в него. Е, мадам е, Лош Милер. Благодаря, госпожа Лош Милер. Благодаря, господин председател. Аз също се присъединявам към благодарностите към, господин, към граф Ламсторф. Няма да повтарям казаното до тук за значението на Европейския съюз в рамките на системата на ООН. Аз ще се огранича само върху някои точки, по които ние искаме да представим изменения. Например, ядрено разоръжаване, там а, по много кратък начин е представено това, което а, ще следва от МПТ и тук предлагаме експлицитно да се посочи, че трябва по-бързо да стигнем до а, един процес на разоръжаване с ефективни мерки. Тоест, а, не искам сега да се спирам на конкретната формулировка. Идеята само е такава. Сега, бор... следващата точка борба срещу тероризма. Тук сме на малко по-различно мнение, защото а, е, факта, че се посочва, че ще сътрудничим с САЩ е правилен, обаче тук има е, противоречие с F, е, където се посочва, че ще подкрепяме усилията за борба с тероризма, които съответстват и могат да се прилагат в съзвучие с зачитането на правата на човека. Тук трябва да се посочи, че не бива да се задържат хора, за които няма достатъчно доказателство, че са терористи. В... При този параграф ние предлагаме още веднъж да се обсъдят списъците на терористите от ООН, те да е, бъдат проверени по-точно и като че ли там не може да се посочи, че тези списъци са послужили много ефективно за борбата с тероризма. Трудно е да се направят съкръщения, най-вече при предложенията за правата на човека, но аз ще пледирам за едно допълнение, най-вече при е, човешките права. Там е, вие посочвате като точка премахване на изтезанията. Аз бих предложила да се разшири е, с. Е, апел към а, държавите да подпишат този допълнителен протокол за премахване на изтезанията, защото процесът не е много бърз и не са много държавите, които са подписали този протокол към конвенцията на ООН. По отношение на човешките права, т.е. в тази глава трябва да се направи препратка към климатичните бежанци, е, в смисъл да се провери трябва ли да има отделна конвенция за тях и е, каква форма предвижда за нея международното право така че да се обхване ситуацията на климатичните бежанци. Аз бих е, направила това под формата на допълнение към правата на човека при следващите препоръки смятам, че е, формулировката, че трябва да се започне дебат за ролята на парламентите е, в контекста на ООН е за достатъчна. Смятам, че е, такава дискусия е твърде е, ранна е, и е, всъщност е, тя би била и твърде противоречива. Благодаря. Мерси, месье Миланман. Господин Металман. Благодаря, господин председател. Ще започна с благодарност на господин Ламсторф за изчерпателния доклад. Много е трудно да се обхванат, да се обхване широката гама в въпроси а, на ООН в а, рамките на ограниченията и всъщност един докладчик наистина трябва да бъде голям жонглер, за да може да го направи, тъй като това са много сложни а, неща. Ние работихме в работната група по този въпрос, в работната група за отношенията между ОНЕ и Европейския съюз. Господин Ламсдорф, значи аз предпочитам когато се говори за, сигур... за съвета на сигурност, да се споменава за допълнителни членове, без да се говори дали те са постоянни членове или полу, а, постоянни. Нямам проблеми с раздела за тероризъм и с позоваването на САЩ. САЩ е наш стратегически партньор. Има преговори, които се водят. А, и мисля, че 13-то глобално споразумение за тероризма трябва да съдържа дефиниция на тероризма. Ние би трябвало да сключим това споразумение и да приключим с процеса. Също така въпроса за доктрината отговорност за защита. Мисля, че тук трябва ясно да се посочи резолюция 1970-73, което не виждам тук. И още един допълнителен детайл, когато се говори, че трябва да се постави акцента на вътрешните консултации. Аз мисля, че тази пасаж може да бъде погрешно разбран аз не бих искал да се излезе с едно такова послание, че такива консултации са необходими. Аз тук имам предвид за тези вътрешни консултации все още са необходими и мисля, че господин Ландсторф разбира добре това, което казвам. Последната резолюция на съвета за сигурност 1973 ясно отразява липсата на единство вътре в съвета за сигурност. аз мисля, че трябва да има вътрешни консултации в Европейския съюз. Жалко, е, че трябва да ги има, но това е реалността. И също така споменаването на ООН като единствения легитимен орган за глобални действия. Да, съгласни сме, че ООН е легитимен орган, но не може да кажем, че е единствения легитимен орган, защото тогава в край на краищата казваме, че Г8 и Г20 не са легитимни. Аз искам да се махне думата only, да не бъде единственият легитимен орган според мен това би било погрешно. Споменаването на Европейски, Африканския съюз, така както сега стоят нещата, когато говорим за регионални органи, защото не говорим за Арабската лига, която е много а, актуална в момента, когато се говори за Африканския съюз, трябва да се говори и за Африканската лига. Аз ще внеса някои промени, но а, искам да поздравя господин Лавсторп. Знам, че не беше лесно. Благодаря. Малко информация. Дебатът, който се предвижда за Турция няма да се случи, тъй като госпожа Флотър я няма по а, независими от нейното желание причини. Госпожа Монис. Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко ще се изкажа. Искам да благодаря на господин Ламсдорф за неговите е, препоръки. Те са всеобхватни и действително отразяват международното положение, което се развива много динамично. Има някои допълнения, които следва да бъдат внесени в текста, особено ролята на новата структура на ООН за равенство между мъжете и жените и овластяване на жените – Данъкът върху финансовите операции е друга тема, която може да се посочи а, е, като важен а, е, елемент, а, е, нов приходоисточник а, за обсъждане а, в пакета за глобалното управление. Господин Лансдорф говори за миротворчество и Европейският инструмент за стабилност. Тази връзка действително е много съществена. Миротворческия стълб е, мога да кажа, че е доста оголен от към средства. И това също може да се посочи, но докладът е отличен. Като цяло няма проблеми с изключение на това, че ми се наложи да го чета само на английски. Все пак мисля, че за нито една политическа група не е проблем да работи по текст на английски. Такава е действителността. Не винаги можем да спазваме правилата, защото е толкова динамична промяната, че докладчиците работят на английски, без в никакъв случай по този начин да показват липса на добра воля. Радвам се, че никой не се оплаква, защото в края на края ще работим в парламентарната комисия. Благодаря, господин Крайс Дорфлер. Благодаря. Благодаря на колегата граф Ламсторф и няма да повтарям казаното до тук. Ще посоча само, че за мен една, особ... една точка е особено важна, именно борбата с международния тероризъм. Колегата Лох Билер говори по тази точка. Аз бих включил тук САЩ, бих включил и Русия. САЩ, защото е, от много години води борба с тероризма, обаче това понякога е свързано с правилни, но понякога с неправилни изисквания, е, най-вече по отношение на ограничаване на свобода на гражданите. Виждаме, че все повече двустранни споразумения се сключват във връзка с законите за сигурност по отношение на въздушния транспорт или банковите данни и е, те стават, както казах, все повече и е, все по необудозрими За това е, смятам, че трябва да се стигне до един световен подход, до една система, световна система, например по отношение на сигурността на въздушното пространство. Трябва да изразяваме нещата кратко, така че да бъдат разбрани от всички и е, тук искам да е, посоча още веднъж факта, че за мен тази точка е особено важна и трябва да се включи. Господин Проди. Бих желал също така да благодаря на господин Ландсторф за извършеното от него работа. Искам съвсем накратко да се върна към казаното от госпожа Лох Билер за климатичните беженци. Аз мисля, че трябва те да бъдат признати като правни субекти. Те имат определени права и трябва да отчетем че те имат правила. И ние отчетохме това в заседанието на подкомисията по правата на човек. Имаше едно изслушване посветено на този проблем на беженците. От тази гледна точка бих желал да ви насоча към последната част на доклада Ламсдорф, раздела по климатичните промени, където става ясно, че трябва наистина да насочим а, дебатите си към онова, което наричаме климатично а, климатична справедливост или климатично правосъдие, не би трябвало да насочим декларацията от Бали и общите отговорности към една практическа реалност. Това трябва да бъде в центъра на нашия дебат, защото в противен случай няма да решим проблема за международната дисциплина е международния контрол и намаляването на парниковите газове. Тук има нещо, което аз искам да разбера. Имаше предложение за комисията за една пътна карта за 2050 година, за едно нисковъглеродно общество. общество до 2050 година. И това показва как, когато преминаваме от твърди горева към възобновяеми източници на енергия, като по този начин намаляваме емисиите от парникови газове. В момента имаме 80-90% заложени в тази пътна карта но това е нещо, което можем да направим едностранно. И ако това е така, целият проблем на създаването на една система за търговия с емисии по протокола от Киото може да бъде поставена под въпрос. Ние се позоваваме на предложението на комисията и трябва да изведем логични заключения от това защото вместо това да бъде една възможност за търговия с емисии, с въглеродни е, емисии, може да наложим едностранно данък върху въглеродните емисии на границите срещу онези, които не приемат тази дисциплина. И последното нещо, което искам да кажа, което трябва да бъде съвсем ясно. Ако ще реформираме ОНЕ, тогава би трябвало да реформираме и общото му събрание. Това е, е трябва да има едно представителство на националните парламенти. Е, защото това единствено ще доведе до демократизирането на тези международни форму, форуми. И на този фон G20 и G8, това са просто групи, които могат да поемат инициативи, но те би трябвало да подават идеи за дебатите е, в международни форуми, в различните форми на ООН. Председателя, благодаря господин Гимареш. Благодаря, господин председател, Приветствам препоръките до съвета за 66-та сесия на Общо събрание на ООН. Този документ ще даде важен принос за оформянето на позицията – Докладчикът е, господин Ламсдорф, е, поканен е, за по-нататъчно продължаване на диалога. Рано е да се каже какво точно ще бъде включено в позицията за 66-та сесия на Общо събрание. Тук имаме един стегнат текст, който отразява няколко ключови насоки или най-актуални е, събития в ясен график. Миналата година е, успяхме да изчистим е, текста на позицията. Надяваме се още повече да се справим е, тази година. По отношение на мира, права, е, правата на човека, ЕСВД а, с, набира скорост, става по-последователна в действията си и така ще е възможно а, да се постигне един статут наблюдател на Европейския съюз, който да може да говори от името на държавите членки в общите разисквания ефикасното и пълноценно участие е, в общото събрание се осигурява именно по този начин. Мога да ви информирам как е, върви кампанията. Взето е решение официално да се внесе е, предложение за резолюция в Нью Йорк. След като приключи кампанията след септември, твърдо а, сме решени да настояваме за решение. Същевременно е изключително важно да се потърси консенсус по окончателния текст. Ще настояваме за решение и за предприемане на мерки в рамките на резолюцията. Благодаря. Merci. Благодаря, господин Лансторф. Имате думата. Благодаря за многото конструктивни предложения и забележки. Преди всичко искам а, да благодаря на всички. Кой ме изключи? Благодаря на всички, е, които участваха активно. Е, много е, полезно е по този начин да се оформи позиция. Ще използвам случая да внеса официално резолюцията и да стискаме палци, че всичко ще мине добре като инициатива на ЕСВД. Няколко думи искам да кажа. Ще започна с една обща бележка – показаното от колегата Проди за климата. Когато а, говорим за преговорите по измененията на климата, не става дума толкова за съдържанието на преговорите, колкото за ролята на ООН в тези преговори. Това е малко по-различно. Единствената организация ООН, която има легитимност да изиграе глобална роля в рамките на международното право, затова не можем да навлизаме в материята по същество, защото други комитети и други парламентарни комисии се занимават с този въпрос. Важното е да изразим мнението си, че процесът трябва да продължи да се развива в рамките на ОНЕ. Още няколко въпроса бяха повдигнати. Много а, се а, радвам, че а, новата структура на ОНЕ за равенство между мъжете и жените а, е изградена и че е посочена в текста. Имаме много интересна се, а, среща а, в Нью Йорк а, и предстои важна работа по текста за финансовите операции. Той предизвиква а, оживени разисквания. Очевидно ще бъде поставен на гласуване за а, противодействието на тероризма и споменаването на САЩ. Искам да кажа няколко думи. Защо споменаваме САЩ? Първо, защото именно там стана атентата на 11 септември и защото тази година ще отбележим 10 годишнината от този атентат. Това първо. Второ, когато е, Съединените щати е, водят борба е, срещу тероризма, това несъмнено е най-видимата част от противодействието срещу това явление. И да споменаваме Русия като противотежест ми се вижда много странно. В Русия се влушава положението с правата на, на човека и просто да споменаваме Русия, за да балансираме нещата, в никакъв случай не бива а, да се поставя като самоцел. Това може да се обсъди в работната група и ако ще споменаваме а, Съединените щати и Русия, тогава пък някой ще каже защо да не споменем Индия. Нали? Помним какво стана в Бомбай. Защо да не споменем Филипините? Защо да не говорим за Испания? Аз смятам, че трябва да се посочи поименно САЩ, но съм готов да го обсъдим. Естествено, по такъв а, а, начин а, ще можем да оформим чрез а, разисквания и позицията си по Северна Африка. Беше посочена необходимостта тук да включим и Арабската а, лига. Оживени са е, дискусиите е, по е, въпроса, без да има съгласие 95% от разискванията са по това прекалено. Опростенческо е да се каже хайде да демократизираме ООН, като поканим парламентаристи от цял свят в Нью Йорк. Няма да стане така. Няма защо да се преструваме, че това е демокрация. Напротив – с колегата Лох Билер съм съгласен. Трябва да обсъдим кои са най-подходящите пътища напред, а създаването на парламентарни асамблеи според мен не е идеалното решение. Климатичните бежанци, разбира се, тази тема стана е, жертва на неизбежното съкръщаване на текста поради изискванията за интерпарламентарния а, е, а, е, съюз беше говорено, но е, да не забравяме една друга тема. Приятелите на Международния наказателен съд в Европейския парламент. Имаме е, чудесен форум, на който да поставим този въпрос. Е, имаше и други изказвания, които можем да обсъдим, за да видим как е, ще ги отразим в доклада. Едно е ясно. Искаме Европейската служба за външна дейност е, да, да бъде снабдена с всички необходими а, е, средства, а, е, за да работи добре. Иллюзия да говорим за бюджетна неутралност, когато говорим за координация на позициите, за присъствие на а, е, службата за външни действия в сравнение с предишните ротационни председателства. И така, благодаря на всички за участието. Очаквам по-нататъчните дискусии, очаквам дискусията и в съвета и разбира се, представяне на позицията ни в ОНЕ. Благодаря. Merci, Благодаря, господин Ламстор. Две информации. за информацията е, трябва да се внесат е, две изменения до 24 март. Втора, второ обсъждане на доклада и гласуване по него на 12 април. Освен това, искам да посоча, че госпожа Машелем ръководи новата организация на ОНЕ за жените и е, тази седмица в четвъртък тя ще бъде в Брюксел. Тя ще участва със сигурност е, в участие на Комисията по въпросите на жените от 9 до 12.30 и е, това заседание е, всъщност в него ще участват и членове на нашата комисия. С това закривам настоящото заседание.